Колегас, vamos a empezar cuando estéis. Колеги, ако обичате да започнем, надявам се, че сте готови. Е, декларо абierta la, la... И тъй откривам заседанието. Е, como saben, como sabéis, el objeto de la reunión es la Constitución. Знаете, че целта на заседанието което е учредително, е избор на председател и на четири заместник-председателя. Ние изпълняваме по този начин член 204 от правилника. Първо трябва да изберем председател, след което заместник-председателите. Трябва да ви уведомя, че в случая с Алде имаме заместник. Чарлз Гьоренс е заместен от Фредерик Райс. Моля да ме уведомите, ако има и други промени и заместници в друга група. Няма. Кворумът е осигурен, следователно нашето гласуване ще бъде валидно. Първо трябва да изберем председател. Кандидатите са номинирани от политическите групи. Нека видим дали са съгласни с това да се кандидатират. Моля да се представят. Иначе ще останем без председател. No? Who's presenting? present. Scusa, fai tu? Eh, scusa, ma ieri sono stato la... Son, sono... Извинете, но вчера аз присъствах на заседанието на АФЕД. Знаете, че обикновено политическите групи представят кандидатите си. Кандидатите не се представят сами. Предполагам, че трябва да чуем някой от политическата група. Добре, господин Панцери, можем да го направим. Okay, I belong to the same group and... Аз съм от същата група. Бих искала да предложа господин Антонио Панцери за председател на подкомисията. Добре, имаме кандидатурата на господин Антонио Панцери. Нямаме друга кандидатура. Ако някой не желае изрично тайно гласуване, можем да гласуваме кандидатурата с ръкопляскане. Заповядайте на трибуна. Bene. Grazie, grazie a tutti voi. Благодаря на всички. Благодаря за доверието, което ми възлагате. Надявам се да го оправдая. Не съм подготвил реч. Но има две теми, които искам да засегна бегло. В тази подкомисия Както знаете много добре, ние разглеждаме правата на човека. Правата на човека в момента са застрашени не само в Европа, навсякъде по света. Това е така заради економическата и социална ситуация. Следователно, нашата задача е да защитаваме енергично правата на човека, да ги включваме винаги като неизменна част от европейските политики и отношенията на Европейския съюз с трети страни. Искрено се надявам това да се случи с вашето участие, вашата ангажираност. Надявам се и това да характеризира моята работа като председател на подкомисията. Отново ви благодаря. Сега нека да преминем към изборите на заместник-председатели. бих искал да се обърна към политическите групи и да чуя техните номинации. Much, Благодаря, господин председател. Нека ви поздравя за избора и да ви пожелая всичко добро. От името на НП номинирам господин Кристиян Преда като първи заместник председател. Благодаря ви. Има ли изказвания? Бих искал да кажа, че приемам номинацията и използвам възможността да благодаря на нашия председател Елена Валенсиано. Тя ни беше председател две години и половина. Трябва да й благодарим. Ci sono osservazioni? Altre candidature? Има ли други изказвания? Не виждам. Следователно, чрез ръкопляскания, нека изберем господин Кристиян Преда за първи заместник председател. Постъл. Заповядайте на трибуната. Е, Вице-президенте, кредо... Избор на втори заместник председател. Либералите. Благодаря, господин председател. Честит избор. Нека благодарим на нашата бивша председателка на подкомисията. Алде предлага Беатрис Бесера, която е тук отляво. Отличен кандидат. Беше заместник-председател и при предишната половина от мандата. Мисля, че ще се справи много добре и по време на втората половина. Благодаря, господин председател. Исках да потвърж... потвърдя приемането на тази кандидатура. Също така благодаря на Елена Валенсиано за начина по който ръководеше нашата подкомисия и резултата. Благодаря. Перфекто. Non ci sono osservazioni. Чудесно. Няма възражения. Следователно, чрез ръкопляскания можем да ви изберем. Се по венира на президенца. Заповядайте на трибуната. Терца вице-президенца тук. Трети заместник председател ЕНП, заповядайте. You, Благодаря, господин председател. От името на ЕНП номинирам господин Лашло Токаш като трети заместник председател. Той и до сега се е справил много добре, нямам никакво съмнение в неговите качества, макар че не присъства в залата. Предполагам, че ще се забави с една-две минути. Lui ne è consapevole, sì. Ok, eh, se non ci sono obiezioni, anche qui propongo per acclamazione. Ако няма възражения, предлагам да го изберем с ръкопляскания господин Токаш. Quarto e ultimo vicepresidente, la parola ai Verdi. Четвърти заместник председател от Зелените, От името на зелените предлагам. Благодаря ви. Благодаря за предложението. С удоволствие ще продължа да работя в тази област, на този пост. Благодаря на госпожа Валентиано. Е, значи Чудесно. И тук не виждам възражения, следователно можем да ви изберем с ръкопляскания. Abbiamo composto così l'ufficio di presidenza. E una volta composto l'ufficio... Сега можем да кажем, че вече имаме избрано бюро на подкомисията. Бих искал да кажа добре дошли на всички. Също така бих искал да благодаря на предходния председател на подкомисията по правата на човека, мисля, че през последните две години и половина работихме изключително добре и със сигурност председателката се справи отлично. В името на всички искам да ви благодаря, госпожо Валенсиана, и да ви дам думата. Благодаря на всички и искам да поздравя всички новоизбрани председателя, съответно и заместник-председателите. Искам да благодаря и на всички, които работиха през последните две години и половина с мен. Да им благодаря за това, че винаги бяха готови, че също така запълваха неизбежните празноти, които се появяват Пожелавам и на новия председател, и на заместник-председателите да продължат в същия дух. За съжаление, нашата комисия е подкомисия, но тя изпълнява една основна задача. Виждаме, че по целия свят има огромно напрежение. Тази подкомисия всъщност се цени повече извън парламента, отколкото вътре в парламента но аз се надявам, че ще работим добре и че под ръководството на господин Панцери ще постигнем още по-големи успехи. Благодаря на всички, благодаря и на секретарята, които винаги работиха за нашите задачи. Благодаря, аз ще продължа да работя в подкомисията, така че не се сбогувам с никого. Благодаря. Ние също искаме да ви благодарим за извършената работа. Сега нека направим малка пауза. Всеки да си вземе по едно кафе. Продължаваме в 9.30. Thank you.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

Bene, possiamo iniziare la nostra seduta. Innanzitutto ho alcune comunicazioni. La prima si tratta dell'approvazione съобщения на председателя. Първо трябва, разбира се, да одобрим дневния ред. Ако няма възражение, го приемаме. Трябва да одобрим и протоколите от заседанията от 31 август, 28 ноември, 8 декември. Не приемем ли възражения, ги одобряваме. Съобщение на председателя. Искам да кажа добре дошли на всички членове на подкомисията. Знаем, че ние можем да разчитаме на системата, по която работихме през първата половина на мандата, а именно решението, е, вземането на решение може да се делегира на разширения състав на бюрото. Така сме работили и до сега. Системата работи добре. Ако няма възражения, потвърждаваме на второ място – Бих искал да кажа, че имаше три резолюции по неотложност, прияти на декемврийската пленарна сесия. Положението на младсинството Рохинга, масовите гробове в Ирак, както и случая на Ларун Гарти и Илхам Тохти. Мисля, че трябва да ви информирам и за нещо, което не е много приятно. На 15 януари 2017 година се извърши несправедливата екзекуция на хората, които бяха задържани в Бахрейн. Съгласно Human Rights Watch, това е грубо нарушение. Знаете, че имаше двама обвинени. Те бяха обвинени единствено по свидетелски показания. Принципно ние настоявахме за мораториум на смъртното наказание преди неговото премахване. Има една по-положителна новина от Израел и Както знаем, в Израел ще започне разследване за насилието в едно от селищата тема с която нашата подкомисия се е занимавала нееднократно. И накрая една положителна новина от Гамбия. Президента, който 22 години авторитарно управляваше Гамбия, отстъпи от президентския пост. Сега Адама Барол е новия президент – той положи клетва на 19 януари. На 22 януари бившия президент Джамех призна своето поражение, напусна Гамбия и замина за екваториална Гвинея. Твърди се обаче, че той е откраднал милиони долари от държавната хазна – и накрая, преди една година Джулио Реджени изчезна безследно в Египет, докато разследваше независимата дейност на профсъюзите. Знаете, че неговото тяло беше намерено на пътя, имаше и явни следи от мъчения. Все още не знаем истината за това какво е сполетяло Джулио Реджени – Днес в 14.50 пред залата искам да поканя всички депутати да вземат участие в помена на Джулио. Ще участва и новата колега, която замества господин Хауид. Ще участва Изабел де Монте. Ние искаме да се научи истината за Джулио Реджени. Това е всичко, което мога да ви кажа. И сега нека да преминем към размяната на мнения относно борбата с безнаказаността и отчетността на недържавните участници за нарушения на правата на човека. Темата е изключително важна, защото знаем, че има военни престъпления, и по време на войни често сме свидетели на престъпления срещу човечеството. Ние ще чуем как се разглежда този въпрос в Международния наказателен съд. Европейският парламент е автор на различни становища за това как да се справяме с такива нарушения. Лаура Парсони, белгийска гражданка, отиде в Сирия, защото я беше станала член на ИДИЛ, но след това тя се разкая, написа книга и тук отляво до мен е професор по правата на човека в Международния институт за проучване на развитието в Женева. Бил е директор също така на отдел по международното право. До мен също е изследовател, който се занимава с тези въпроси. Той е от Торонто, Канада, автор на множество книги по темата. Също така той работи по участието на Международния наказателен съд и операциите за възстановяване на мира. Стефани Монпай също ще участва в нашата дискусия. Тя е водещ журналист, отразява работата на Международния наказателен съд, добре позната в Хага и в множество издания. Много критично настроена, що се отнася до някои аспекти от работата на Международния наказателен съд. Но сега ще дам думата на нашите оратори. Всеки има по 8 до 10 минути. Заповядайте. Пурмо? Здравейте, благодаря, че ме посрещате тук. Аз съм, се казвам Лора Пасони, на 32 години съм и съм майка на две деца през юни 2014 до март 2015 година бях в Сирия. Бях осъдена на 3 години условна присъда и написах книга, разказваща моя живот, моята радикализация, заминаването ми в Сирия, връщането ми в Белгия и дерадикализирането ми. И аз съм един свидетел и искам да предотвратя други да, да са пред такава съдба. А, обвинявам се сама себе си. Не бях честна към моята страна, нараних много семейството ми. А, унищожих живота си и дори застраших живота на едно от децата си. Когато заминах в Сирия, бях депресирана. Бащата на първото ми дете и момче ме беше изоставил и аз не знаех как да се справя с ситуацията. И реших, че единственото решение е да изоставя всичко и да замина. Потърсих в интернет и се радикализирах попаднах на човек с нечестни цели към мен, е, който ме е, набра към ИДИЛ. Той се възползва от е, моята слабост. Увери ме, че там мога да бъда полезна. И ме подбуди да замина, въпреки че и аз имам отговорност за това си решение. Обедена съм, че хората в Даеш Бях убедена, че хората в Даеш са смели хора, които искат да се борят срещу Башара Ласад. Когато отидох там, си дадох сметка, сметка, че всичко това са лъжи, че Даеш всява терор, че убива всички безразборно, че жените се смятат за рубини, нямат право да се движат свободно, да общуват свободно, да правят каквото и да било, нямат никакви права всъщност и е, единствената ни роля в живота е да се възпроизвеждаме, не да създаваме нови бойци. Не можем да извършваме хуманитарна дейност е, и е, накрая реших да се върна но трябва да знаете, че много лесно можете да се присъедините към ИДИО, но трудно можете да, се, да, да ги напуснете решиха през юни 2014 да замина, преди халифата, преди всички атентати в западния свят. Говореше се за това, но не както днес. Днес знам, че много жени и деца искат да се върнат от там, но това е невъзможно. Те са възпрепятствани от мъжете да заминат. Опитах се да избягам за първи път с детето си, бях сама и хората от ИДИЛ ме хванаха. Получих 50 е, удара с бич. И, е, това беше моята присъда, но бях бременна, следователно не бе изпълнена тя, но бях под постоянно наблюдение. Опитах се да замина и да избягам втори път. А, моят съпруг по това време се съгласи да ме придружи. По това време бях бремена в седми месец и половина когато си дадох сметка за ужаса, в който живеех заедно с сина си, реших, че трябва на всяка цена да се измъкна от там. Не можех да остана там с детето си, защото то в бъдеще щеше да се превърне в един бъдещ боец, в един бъдещ терорист. Нещо, което аз не исках. Защото ем, Децата са изтръгвани от майките си на невръстна възраст, на 12 години вече са на фронта и биват оженени, както и младите момичета на 12 години са, е, са оженвани. Не исках такова бъдеще за детето си, исках то да остане до мен. Видях много екзекуции, исках детето ми да остане до мен. И е по интернет майка ми ми изпращаше домашни, за да мога да му преподавам всяка сутрин. Сега съм обратно в Белгия. Искам да благодаря на страната си и на правосъдието за това, че ми дадоха втори шанс. Ето защо давам това свидетелство с открито лице, с истинското си име и искам да разобедя други да тръгнат по същия път. Днес съм написала книга, освен това участвам в колоквиуми, участвам в училища и говоря пред всички. Радвам се, че младите хора ме слушат, че можем да имаме един диалог, защото те знаят, че това, което аз живях е истинско. Днес съм все още мюсюлманка, но практикувам един умерен мюсюлманин, а, мюсюлманство. И хората, независимо дали са християни, мюсюлмани или евреи, са преди всичко хора. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Мисля, че е, това е изключително важно свидетелство. Допуснали сте грешки, но сте проявили силата да реагирате и да тръгнете обратно по правия път и освен това правите нещо, за да помогнете на други поколения. Следващия оратор. На първо място искам да поздравя госпожа Пасълни за нейната смелост и да й пожелая успехи в бъдещата и дейност. Благодаря, че ми поканихте на тази размяна на мнение за борбата срещу небезнаказаността и участието на недържавни субекти в а, ам,

и участието на държавни субекти. Ще се спра на две неща основно. На първо, как да постигнем отчетност на, за нарушенията на правата на човека при положение, че местните съдилища не функционират, а Международният наказателен съд не е компетентен свързано с, с събитията в Сирия и Ирак. А на второ място, какъв е дебата в доктрината по отношение на отчетността на невъоръжените, не, държавните различните въоръжени групи в областта на нарушенията на правата на човека. По първата е, тема, тук става въпрос за отделна отговорност. На теория има четири възможности от юридическа гледна точка. На първо място трябва да имаме предвид, че Международния наказателен съд изглежда не е компетентен в територията на Сирия, но това всъщност е, не е точно така. Много от физическите лица, е, борещи се за недържавни субекти, всъщност попадат в юрисдикцията на Международния компетентен е, наказателен съд поради тяхното гражданство. Знае се, че много от тези хора са и, с йорданско, тунизийско гражданство и двете гражданства са в компетентността на съда, но също така са британци, холандци, австралийци, немци, французи и така нататък. Прокурора в Международния наказателен съд каза, че тези, които имат най-голяма отговорност за най-тежките престъпления, тъй като е, лидерството на ИДИЛ е основно в Сирия и Ирак, не би било удачно да се предприеме наказателно преследване. Това каза прокурора. Ще видим какво ще, как ще се разгърне дискусията за наказателния съд след това но трябва да кажа, че е възможно дори да има ново правителство в Сирия или в Ирак, което да реши да приеме компетентността на Международния наказателен съд с декларация 12.3 според което всички гражданства, всички е, хора с гражданство в е, Сирия ще попадат в компетентността на е, Международния наказателен съд. Така че престъпленията през последните три години могат да бъдат съдени в наказателния съд. Едно от най-важните неща, които трябва да имаме предвид е, че доказателствата за, изпълнените, за извършените престъпления трябва да продължат да се събират, независимо от това как се развива наказателното преследване след това. Преди месец Общото събрание в, на ОНЕ в Нью Йорк реши е, да създаде един международен, безпристрастен и независим механизъм за подпомагане на наказателното разследване за наказване на най-тежките престъпления съгласно международното право, извършени в Сирийската арабска република. Следователно продължават да се събират доказателства с цел наказателно преследване на лица, извършили такива тежки престъпления или престъпления срещу човечеството. Второто важно нещо се отнася до също до Международния наказателен съд. Много от тези а, престъпления са престъпления с универсална юрисдикция, следователно може да се създаде един нов трибунал, от редица държави. Това със сигурност няма да е лесно. Ще има много въпроси, които ще се поставят. Къде да има седалище той, кой ще плаща за него, как ще се извършва точно преследването. Но идеята, че не разполагаме с съдилища, за да съдим тези хора, не е валидна. Ако искаме, можем да го направим. Третата възможност и най-обещаваща за момента е да бъдат подведени под отговорност тези лица в национални съдилища. Това може да стане дори ако няма конкретни връзки с тези държави, защото престъпленията са с такава степен на тежест, че това може да стане. Ако може би знаете, че Швеция вече преследва бойци от опозицията за изтезания и екзекуция на затворници. И четвъртата възможност е да се проведат редица съдебни процеси в Сирия. Това ще е по-дълготраен вариант, по-вече време ще отнеме. И ако не се лъжа, имаше изслушване във вашия парламент на 13 октомври миналата година в Комисията за права на жените и правни въпроси за това как може да изглежда това от техническа гледна точка. Ам, не, безнаказаните престъпления са толкова много, че а, това изглежда огромно и невъзможно като задача. Но според мен трябва да се предприеме нещо, защото по този начин можем да разобедим лицата, е, които обмислят да заминат в Сирия е, и да се бият на страната на недържавни субекти, е, да се откажат от това си решение. Също така има няколко национални наказателни преследвания и те показват на широката общественост какво се случва. Ще се сна втория въпрос. Няма да навлизам надълбоко в дебата за доктрината, но като цяло според мнозина, хуманитарното право се основава на традицията за сделка между правителство на дадена държава и нейния народ. Нещо като социален договор. Но аз съм в друга група. Аз смятам, че човешките права са нещо важно за всяко физическо лице и попадат в международното право. Независимо дали става въпрос за е, група възстаници, за недържавен субект. Може би аз съм повече привърженик на подхода насочен към жертвите, независимо дали те са от ИДИЛ, от е, военизирана групировка от Южна Америка. Ако лицата са били изтезавани, ефекта върху тях е същия и тяхното достоинство е уронено по един и същи начин, независимо дали лицето идва от пара военна групировка, недържавен субект или е съвременен търговец на роби. И е, смят, може би ще кажете, че този дебат е, не е важен от практическа гледна точка, е, но редица неправителствени организации и ООН подчертават нарушенията, извършени от е, въоръжени недържавни субекти. Но нарушенията, престъпленията, извършени от въоръжени групировки, са нарушения и престъпления по международно право по редица причини. На първо място, онези, които са поддръжници на тези групировки, а, нарушават международното право. Така че подпомагането на ИДИЛ и коя да е друга въоръжена групировка трябва да се признае, че е, самата групировка извършва нарушения на международното право, а не просто морални злоупотреби. Освен това, Жалко би било, ако физическо лице от ИДИЛ и друга групировка не може да бъде преследвано за нарушение на правата на човека, като например изтезания или е, отвличания, е, на основание, че не е нарушил международното право, защото не е държавен субект. Мисля, че изчерпах времето си, за това. Ще завърша като ви благодаря, че ме поканихте тук днес и ще ви насърча да не, е, не забравите тези въоръжени групи, да не забравите тяхната отговорност. Има интересен проект, според който е, се, има опит да се напише наръчник, учебник, как да се направи един справедлив процес и как да се третират затворниците по един хуманен начин. Благодаря ви. Парола а, Марк Керстен che ringrazio, dovremmo ringraziare tutti perché si trova a Toronto in Canada e mi sembra che sia più o meno le 4 del mattino e quindi dobbiamo ringraziarlo per essere qui con noi a partecipare a questa, a questa nostra discussione. A lei la parola, grazie. Благодаря ви, че сте тук, за да участвате в дискусията. Заповядайте, господин Марк Кърстин.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 Е, след това членовете ще ви зададат и въпроси. Сега давам думата на Стефани Мопас. Мерси. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте да участвам в тази дискусия. Бих искала да се върна на казаното за Международния наказателен съд и възможността за наказателно преследване на отговарящи лица за е, ислямска, в ислямска държава. А, господин Клепен каза, че съда може да извършва такова преследване, а, тъй като тези лица са граждани на редица държави Франция, Тунис, Йордания, т.е. все държави ратифицирали договора, учредителния договор на този съд. Друг, друга възможност е Либия. От февруари 2011 съда е компетентен за разследване на Либия на място, така че той има свобода на преценка там и е, мисля, че за Сирия и в още по-висока степен за Ирак. Ако не се лъжа в началото, от Ливан се искаше да се извърши наказателно преследване на лица от Ирак. Ливан не искаше да сочи с пръст е, Сирия, с която винаги е имал трудни взаимоотношения, затова посочи с пръст Либия и а, е, стана ясно, че е, гражданите на тези държави не са на най-високо ниво в ИДИЛ. Така че Либия е една възможност и прокурора го е казвал неколкократно пред съвета за сигурност на ООН, когато се обсъждаше и разследването. Но основният въпрос е дали съда може да извършва следствие в Либия. Да, за сега има три заповеди за арест но задържания или процеси пред международни наказателен съд за сега не е имало. Освен това се обяснява, че е, не може съда да извършва е, съдебно разследване в е, Либия поради съображения за сигурност. За дали трябва да се намеси съда дали как точно ще се процедира. Сега виждаме нещо като приватизация на съдебното разследване. Създала се една организация, нещо като нов вид НПО, финансирана от много държави и вече три години тя събира доказателства за съдебно преследване от престъпленията, извършени в Сирия, за да може Международния наказателен съд да състави преписки и да извърши съдебно разследване, защото до сега съда среща огромни трудности, както вътрешни, тъй като неговото функциониране е много тежко, така и външни, свързани с наказателната политика на редица прокурори в съда. Това означава, че доста дълго време съдебното разследване е останало на втори план. Все пак има доста голям брой преписки, които бяха затворени. Например, всички разследвания за насилствените актове след президентските избори в Кения през 2007 година. Всички тези преписки бяха затворени, както и такива срещу султански възстаници. Но дали съда може да извърши такова мащабно разследване е друг въпрос. За да може да има наказателно преследване на лидерите на ИДИЛ, трябва да се запитаме дали можем да действаме точно както ИДИЛ действа, извън пределите на границите. Защото в днешно време знаем, че със сигурност има лидери на ИДИЛ в Либия, които съда може да преследва. Така че не можем ли да се вдъхновим от тази логика, може ли да се създаде нов съд, нов трибунал за Сирия? но тогава няма да могат да се преследват престъпления, извършени от същата организация в Ирак. Може да се създаде и един адхок трибунал, който да преследва извършителите на въоръжен джихад. И ако следим намеренията на тези различни групировки, Алкайда, Ислямска държава, защото в определението на геноцид или престъпление срещу човечество се говори за намерението за умисъла на извършителя и ако тези лица е, практикуват една строга версия на шерията, то тогава може ли да се преследват наказателно различни групировки? които обаче преследват една и съща цел, като целта на ислямска държава. Ето, е, това е една възможност, например, да се създаде един адхок орган, един адхок съд, където да се осъществяват подобни производства. Относно е, механизма, прият на Общото събрание на ООН през декември месец, оставам с впечатлението, че редица по та вече се питат е, доколко е независим този механизъм и доколко той ще е приемлив за сирийците. Като се започне от събирането на доказателства, което става на терен, доказателства, които се събират от сирийци и които после се обединяват от международни прокурори, но на първо място са сирийците. И от самото начало сирийците казаха, че е, не държат съдебните преследвания да са на тяхна почва. Няма ли да се измести тогава цялото производство? И днес аз говоря с различни групи по този въпрос. Групи, които сред доказателства на място. И става ясно, че има известно подозрение, липса на доверие в този механизъм, който е финансиран и от редица държави от залива. Стои въпросът за неговото финансиране. Възможно ли е то да става чрез фондове, които не са напълно независими? Това са все въпроси, които си задават неправителствените организации и групи, събиращи доказателства. Така че трябва да се действа изключително предпазливо, когато се създава нов, нов орган в международната съдебна система, независимо дали ще е част от Международния наказателен съд или ще става въпрос за един ад-хок съд. Много е важно да не се политизира това създаване, да не се остави впечатлението, че то е с политически характер, защото в противен случай ефекта от неговото създаване ще бъде смекчен. Ще спра до тук. Благодаря. Благодаря ви. Имаме достатъчно теми, които бяха обсъдени тук, за да започнем нашата дискусия. Госпожа Галер, много а, интересна се очертава дискусията до сега. Благодаря ви за информацията, която ни предоставяте. Много добра идея беше това темата да бъде включена в дневния ни ред и тема, която ще обсъждаме и за напред в нашата подкомисия. Господин Клетман каза нещо много важно и очерта всички възможности – които са на лице. Искам да подчертая, че трябва да се опитаме да а, продължим действията си във всяка една област, може би и паралелно да се действа. Защото нито една от възможностите няма да се осъществи от днес за утре. Трябва да предприемам действия. Имам въпрос към господин Пасони, към госпожа Пасони. Поздравявам ви за вашата смелост и за вашия кораж. е да се опитвате да ам, обещавате другите да не ходят там. Възоснова на вашия опит, за какво трябва да се внимава за определени региони, за определени места, как могат да бъдат свързани хората, които са в опасност. Как убеждавате хората, които са уязвими, да не поемат по пътя, който вие сте поемали? Благодаря, госпожа Паус. Е, е, е, благодаря. Аз също искам да благодаря за интересната информация, която ни беше предоставена. Ще се радвам, ако тази тема и в бъдеще я обсъждаме. Имам въпрос към госпожа Пасини също така. Искам да и благодаря най-сърдечно за коража, коя, който е проявила тя. Може би в началото не ви разбрах много точно, но бихте ли ни казали защо сте предприели а, тази стъпка? Как е стигнало до там, а, че да се присъедините към ИДИЛ? Башир. Благодаря, господин Башир. Благодаря, господин председателю. Аз също благодаря на участниците в дискусията за техните представяния. Имам два въпроса. Има правни начини, с, с които могат да се преследват лицата, които се борят за недържавни организации. Явно трябва да се предприемат мерки и от страната, от която произлизат бойците и да се действа и посредством съвета за сигурност на ООН, но дали това е изцяло необходимо? Има ли възможност да се запълнят тези празноти в международното право. И на следващо място, какво може да се направи, за да се преследват тези, които а, оказват а, подкрепа на извършителите? Благодаря ви. Госпожа Ловбилер. Благодаря ви. Имам а, сходен а, въпрос. Също искам да кажа, че тук в парламента имаме група от а, колеги, които отговарят за глобалните действия и за подсилване ролята на Международния наказателен съд. Освен това обсъждаме какви са възможностите и предимствата при създаването на един такъв едхок трибунал. Искам да подчертая, че трябва да сме много внимателни, що се отнася до един такъв едхок трибунал, за да не се използват тек за уте, да се използват като някакъв вид инструмент в ръцете на една страна, за да а, а, навреди на друга страна. Един вид да се политизира този трибунал. Има и частни инициативи от страна на НПО. А, те също извършват а, проучвания, разследвания, събират доказателства и а, могат да ги предоставят и на Международни наказателен съд и на един такъв едхок трибунал. А, до каква степен а, европейските институции оказват финансова помощ на такива организации? А, в началото а, споменахте, че правните въпроси са доста сложни и че а, и друго, което искам да кажа, че и в АФЕД трябва да се проведе дискусия, свързана с ролята на Международния наказателен съд. Има резолюция от 2011 година, точно с такава цел да подсили ролята на Международния наказателен съд, но трябва да видим как а, въобще а, работим по една такава политика. А, Обръщам се и към колегите социалисти. Може би в близко бъдеще да се занимаем с ситуацията в Ирак по-отблизо. Ето ви гледам тук и какви са вашите предложения за това какъв трибунал за преследване на престъпления, извършени в Ирак това е едно предложение, което правите и утре по време на разширеното бюро можем да обсъдим тази идея. Госпожа Пасони, сега към вас искам да се обърна. наистина е много вълнуващо да чуем информация от човек, който е бил в непосредствена близост до ИДИЛ. В миналото е имало имало акции с цел убийства на високо поставени лица като Бен Ладен, както и господин Бахил от ИДИЛ, който беше високопоставен ръководител в организацията. Дали нещата изглеждат така, както ние ги виждаме от наша гледна точка, или пък ИДИЛ използва това, за да каже, ето вижте по какъв начин Запада а, действа срещу нас и да използват а, това като повод да набират още привърженици. Благодаря ви. Благодаря ви. Утре в разширеното бюро ще а, говорим още веднъж по тази тема. Господин Тофис. I will speak in Hungarian. Ehm, megrendüléssel hallgattam asszonynak. Благодаря ви, Наистина се а, натъжих, когато слушах а, изказването на госпожа Пасони. Виждаме как човек, който е израсъл в Западна Европа, се присъединява въпреки всичко към към една такава организация? Как въобще установявате връзка с такива хора? Много е трудно за нас да си помислим как млади хора от Румъния, от Унгария или въобще от християнската общност ще се свържат с а, такива радикални организации и лица. Какво може да се направи, за да се помогне на тези млади хора? които вече са на път да се радикализират. В Европа много често смесваме понятията за толерантност и понятието, което се отнася до това да се примиряваме с злото това са абсолютно неприемливи неща. Въпрос към професор Клапам имам. Дали това е прецедент? За една за успешно наказателно производство срещу членове на а, ИДИЛ срещу лидерите на ИДИЛ? Можем ли да ги преследваме въобще за действията им? А, това са престъпници. Има ли начин да ги изправим пред съда? И както а, и по време на процеса от а, Нюрнберг, след Втората световна война, а, престъпниците бяха изправени пред съда и бяха наказани. А, или както след Балканската война имаше трибунал, а, който обвини извършилите престъпления, както и след войната в Сърбия. Не може ли а, и тук да се съде такъв трибунал, който да изправи пред правосъдието а, извършителите на а, тези престъпления от редиците на ИДИЛ. Това са специфични престъпления и ще в интерес на, на целия свят а, да се придаде а, от дължимата значимост на а, това, което се случва. Госпожа Махикей, има думата. От е, името на външната служба, благодаря господин председателю. Исках да, да се, исках да се спра по-нашироко, що се отнася до това, което прави Европейския съюз, но няма да го направя, защото госпожа Лохбилер вече се разпростря по темата. Благодарим на участниците в дискусията. За всички е ясно, че Европейския съюз има много ам, силна политика, що се отнася до противодействие на тероризма и от ноември 2015 година има стратегия за а, транснационалното правосъдие. Ам, нашите а, политики, свързани с Международен наказателен съд, също са доста а, важни. През последните месеци се водят а, интензивни дискусии как да продължим да работим по темата и по плана за действие. Има план за действие за човешките права и за демокрацията, а, който трябва да бъде преразгледан. По въпроса а, дали други организации работят по събирането на доказателства. Да, много от изказалите се споменаха една много важна организация, която и ние а, финансираме. 1,5 милиона е получила тази организация от а, нас. Работим и с а, друга организация, която отговаря за изграждането на капацитет. А, това също е много важно, да разполагат тези организации с инструменти, с независимост, за да извършват тези разследвания, свързани с международни престъпления. Има специфични проекти в Сирия, свързани с събирането на доказателства. А, CIJ а, полага и подобни усилия в Ирак, свързани с събиране на доказателства ние се фокусираме в това какво можем да направим в момента. В международен мащаб ние отправяме призив и към а, Комисията за разследванията към ООН, която също да предприеме съответните мерки. Имаше общо събрание през декември. Беше приета резолюция за създаване на този независим механизъм. Ам, това е стъпка, която отива отвъд събирането на доказателства и се надяваме, че и наказателни преследвания на по-високо ниво ще се осъществяват и в бъдеще. Събирането на доказателства е едно. Това се осъществява и от CIG, от, от самата организация. Но трябва в ООН да се правят разговори, да се види как ще се процедира за напред. Благодаря ви. Преди да дам думата и на другите колеги, искам да взема и аз думата трябва да видим дали се очертава някаква тенденция, а именно дали има други държави, които се отказват от римския устав, от римския статут, дали ще отстъпят от него. Сега госпожа Малпас, всеки от вас има по 5 минути, за да се изкаже. Euh, sur euh, euh j'essaie de reprendre la question. Euh, donc sur, sur, sur la question des euh... Първо искам да взема отношение по въпрос, не си спомням кой вече го постави, за което се извинявам. Uh, но това беше въпрос за проучванията на място на НПО, финансирани от Европейския съюз. Проучването, за което говорих, беше финансирано от Обединеното кралство и от САЩ. Целта беше да се намерят достатъчно доказателства, да се организира и базата данни за бъдещите производства. Самата аз не съм свикнала с подобни разисквания, не знам в какъв ред да разглеждам въпросите. Имаше и въпрос за сезирането за Ирак – Наистина Международния наказателен съд може би не е използван достатъчно като инструмент. Възможно е определени НПО да го сезират на регионален принцип, например за случая с рухингите. Съдът може да бъде сезиран и за престъпленията в Дърфур – но в този случай той ще разглежда само престъпленията в Дърфур, без да има компетентност по други въпроси. Това според мен мога да отговоря. Благодаря ви. Доктор Кърстен, заповядайте. Thank you very much. Um, I'll just make a couple of points. Um, first,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 for any particular situation, and that we can't really let the idea of a perfect justice be the enemy of any justice. I'll leave it there. Thanks. Grazie. Доктор Капа. Благодаря. Попитаха ме дали имаме нужда от нов международен инструмент. Краткият отговор е не. Престъпленията могат да бъдат е, разследвани и преследвани, като се използва международното наказателно право. Не е необходимо да се мисли за нов инструмент, но има един нов инструмент, който се договаря в Женева за престъпленията срещу човечеството. Може би този механизъм ще въведе нови задължения за държавите – като един нов инструмент, той би трябвало да има по-широк обхват и да включва не само престъпленията срещу човечеството, но и всички, които ги подпомагат. Връщам се и на темата, по която трябваше да говоря. Според мен е важно юридическите лица и дружествата също да могат да бъдат съдени за престъпления срещу човечеството. Вземете петролната търговия. Много добре известен факт е, че определени групи финансират престъпната си дейност, като плячкосват културни паметници и ги продават на Запад. Те би трябвало да бъдат наказани. Ще спомена и уръжейната търговия. Един много мътен свят – със сигурност обаче Идил си получава от някъде оръжието и това не е достатъчно проучено. Дали можем да заобиколим приемната държава или съвета на ООН, не мисля, че е необходимо да създаваме нови съдилища или времени съдилища. Това са международни престъпления. Те могат да бъдат разгледани от съответния съд. Беше споменат съда за бивша Югославия или този за Руанда. Много недържавни участници по този начин бяха съдени за ужасяващи престъпления. Мога да дам пример и с господин Задат от Афганистан – също виден престъпник, който беше съден за това, че е прилагал изтезания. Когато се озова в Лондон, го осъдиха и в крайна сметка го лишиха от свобода. По един или друг начин тези хора наистина се появяват на места, където могат да бъдат съдени. Благодаря ви госпожо Пасони. Благодаря ви. Аз ще отговоря или поне ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Първо, какво мога да ви кажа за ИДИЛ? Аз съм жена и не знам всичко, но така или иначе основната цел на ИДИЛ е да всяват ужас. Това е да ни карат да се страхуваме. Те искат първо да оплашат не след това мисулманите да наложат разделение – и да увеличат своята власт. Те искат също така да унищожат всички останали религии и исляма да бъде една единствена религия. Тяхната цел е да поставят исляма на първо място и то това не е модерния ислям, а исляма от 7 век – така както го е описал пророка. Те желаят да се върнат към един начин на живот, който е чудовищен, това всъщност е шарията. Готови са да унищожат всичко в името на своята цел. Биха искали да утвърдят своята власт и да екзекутират всички, които са против тях. Както казах, на мен ми продадоха една мечта. Аз се срещнах неведнъж с този, който ме убеди в Брюксел. Тогава бях доста уязвима, защото всъщност бях изоставена от моята първа любов и се почувствах много излъгана. Не знаех как да се справя и всъщност си казах, че може би ако се присъединя към ИДИЛ, мога да бъда полезна. Този, който набираше хора за ИДИЛ, обясни, че ще получа подкрепа, че ще бъда щастлива, че мога да работя като медицинска сестра, да помагам на сирийския народ, че мога да изпълня своята мечта. Когато човек е уязвим, когато е потиснат, той започва наистина да вярва, че всичко, което ни се предлага, е по-добро от това, с което разполагам. Ето защо заминах но много бързо си дадох сметка, че попадам в един ужасен свят. Разбира се, трябваше ми известно време, за да мога да си замина от това място. Трудно е да се откъснеш от идил, но аз разбрах за какво става дума още след първия месец. За мъжете е още по-трудно да се де радикализират. За жените също не е лесно, но за мъжете е още по-трудно, тъй като се проповядва този вид идеология. Аз мога да разговарям с тези, които не бива да се подават на изкушението, не бива да вярват на набиращите хора за идил. Също така мога да говоря за истинския ислям, да се опитам да водя диалог, да предизвикам някаква реакция, за да се разбере, че реалността идил това е един ужас – благодаря ви. Мисля, че е, вашата храброст трябва да получи подкрепа, тъй като вие сте в доста опасна ситуация. Може напълно да разчитате на нашата помощ. Разбира се, вие разбирате каква грешка сте направили, но е важно да спрете други хора, за да не правят те същата грешка. Благодаря на всички, които участваха в този толкова важен дебат. Няма никакво съмнение, че ние ще го проведем отново, а сега нека пожелаем на всички успех и да преминем към следващата точка от дневния ред. Bene, riprendiamo la nostra riunione. Благодаря. Дами и господа, нека се върнем към нашето заседание. Господин Башир, можем ли да продължим? Ще разгледаме измененията към проекто доклада за лицата без гражданство – Южна и Югоизточна Азия. Имаме 139 изменения. Благодаря на господин Башир за неговия труд. Предполагам, че господин Башир ще разговаря с докладчиците в Сянка за изготвянето на компромисни предложения. Все още нямаме потвърждение но може би 10-11 април е крайната дата за гласуването в АФЕД. Господин Башир. Uh, thank you, chair. Firstly... Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на колегите за отделеното време. Малко след коледната вакансия получих всички 139 изменения, които споменахте. Повечето от тях попадат в две групи. Мнозинството има за цел да подобри моят вариант. Има и друга група изменения, които биха искали да отпаднат някои от първоначалните ми текстове. Радвам се обаче, че нито едно от измененията не излезе от географския обхват по съображение едно. Изменение 55 на госпожа Пост споменава лицата без гражданство в Тибет. Обаче, трябва да ме поправите, но аз говоря за лицата в Южна и Югоизточна Азия, Индия и Непал са тези държави. Тук ще ми трябва пояснение от ваша страна. Следващия етап е стигането до компромисни изменения. Аз мисля, че ще стигна до 15-16 такива, с което ще намаля на половина броя изменения. Добре е да имаме компромиси по статистиката и събирането на данни, плана за действие за правата на човека и демокрацията. Проблемите, причините, рухингите и други въпроси. Останалите изменения ще бъдат гласувани отделно и това е съвсем разумно. Някои от тях и автоматично ще отпаднат, ако се приемат компромисите. Ще изпратя проекто измененията за компромиси на време за срещата на докладчиците в Сянка. Ще се опитам да организирам тази среща възможно най-скоро. Мисля, че ще стигнем до компромисите с едно заседание, ако е необходимо и две. Гласуването е в Афет на 10-11 април. Доста време има, но това е първия възможен вариант заради няколко от мисиите на нашата подкомисия – които съвпадат с дати на заседания на АФЕД. Благодаря на всички колеги за участието, за дискусията и измененията. Сега съм готов да изслушам коментарите ви, ако има такива. Ако не, ще се видим на заседанието на докладчиците в Сянка. Много ви благодаря. Господин Преда, вие сте един от докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Наистина има доста голям брой представени изменения, което показва и живия интерес към темата. Надявам се проблемът за лицата без гражданство да става все по-съществен за защитниците на правата на човека. За съжаление обаче в тази област има множество нарушения на правото. Групата на ЕНП намира два въпроса за важни. От една страна може да имаме неотложни ситуации, спешни ситуации, някаква хуманитарна криза, която е причина за това състояние. Така е при рухингите. Може да има и други причини за липсата на гражданство. Европейския съюз трябва да работи с съответните страни да се разработи дългосрочна политика, да има ясни насоки, да се търсят също така ефикасни политики, свързани с административния капацитет, изобщо приемането на насоки за апатридите. Имаме две конвенции на ОНЕ по тази тема. Резултатите от тях са скромни. Повечето засегнати страни всъщност не са и ратифицирали тези конвенции. Това е първото, което се набива на очи, но ние не бива да спираме до тук. Трябва да подходим по друг начин. Например, Конвенцията по правата на детето може много да ни помогне, защото почти всички страни на планетата са ратифицирали. ние можем да я прилагаме, тъй като можем да поставим въпроса за правата на тези деца при раждането им. Европейския съюз би могъл да работи по-енергично и по вързването на патридите с други проблеми, като борбата с трафика на хора, например. Бих искал да подчертая, че би трябвало да се говори повече за патридите, тъй като темата не се разбира достатъчно. Често лицата без гражданство се объркват с терористите. Това се използва от крайната десница – Надявам се докладчикът да се отърве от измененията на крайната десница. Иначе е, графикът според мен е по-ясен дори от графика на Брексит. Благодаря ти, Кристиян. Сурая. Thank you. I would also, uh, like to... Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика за съставянето на един много добър текст. Благодаря и на членовете, които представиха изменения. Докладът според мен ще бъде наистина добър. За социалистите и демократите е важно да се водим от принципа на Виенската декларация, както и програмата за действие, да е ясно, че правата на човека са всеобщи, неделими и взаимосвързани. Правото на живот и защитата на новия живот, това е водеща отговорност на правителствата ръка за ръка с това право е правото на гражданство. В нашите общества правата са обвързани с гражданството. Освен това ни трябват едни общо европейски насоки за патридите. Социалистите напомнят за плана за действие на ЕС за правата на човека и демокрацията – разработването на съвместна рамка между комисията и СВД, така че темата за патрилите да се разглежда при контакти с трети страни. Добре е да има една такава официална рамка, за да се сложи край на липсата на гражданство до 2024 година. Докладът обръща внимание и на законодателната дискриминация между половете. Например, гражданството се предава на един от партньорите в страни като Индия, Непал, Бруней. Това нарушава международното право по правата на човека. Освен това, ни притесняват децата без гражданство, защото те ще се превърнат в възрастни апатриди. Една от важните мерки е събирането на добри качествено и количествени данни. Тук трябва да разчитаме на техническия напредък и също така да помагаме на регионите по света да елиминират явлението. И накрая, но не и по значение, явлението лица без гражданство е един от факторите за миграцията, макар и не единствения. Повечето лица без гражданство никога не са напускали родното си място и не са пресичали международна граница обаче. Много се радвам, че разглеждаме темата. Очаквам бъдещите разисквания с докладчиците в сянка. Uh, uh, did... Но ще отговоря на докладчика тъй като той постави въпрос, защо споменавам Тибет. Защото има много хора от Тибет в Индия и Индия попада в този регион. And because there is no uh, data on... Освен това няма данни за лицата без гражданство в този случай. Благодаря, Сурая. Няма други докладчици в сянка, желаящи да се изкажат. Някой иска ли да се изкаже? No. No. Okay. Не виждам. Господин Башир, заповядайте за отговор. Господин председател, трябва да кажа, че отговорите на господин Преда и госпожа Пост много ме развълнуваха. Очаквам с нетърпение нашата съвместна работа по този доклад, защото темата е важна. Лицата без гражданство са предмет на ужаси по света. Обеден съм, че заедно ще съставим един много добър доклад. Благодаря ви. Чудесно. Много добра работа. Желая ви и успехи в по-нататъчната работа по този доклад. Обеден съм, че тя ще е ползотворна и че цялата комисия ще се възползва от нея. бързо разгледахме този въпрос. 20 минути по-рано приключваме, затова ще направим кафе пауза и продължаваме в 11.20 с представител на Върховния комисариат на беженците.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

Bene, possiamo iniziare di nuovo questa nostra riunione. Abbiamo... <clears throat> Добре, продължаваме работа. Имаме размяна за мнение, на мнения с а, госпожа Елен Хансен, старши политически съветник към Върховния комисарят за беженците на ООН относно глобалния договор за споделяне на отговорност по отношение на бежанците. Благодаря ви, че дойдохте от Женева. Поканата дойде малко в последния момент. Бихме искали да чуем как е протекла срещата на високо равнище на Върховния комисариат през септември миналата година, довела до Нью-Йоркската декларация. 193 те членове на ОНЕ обединиха усилията си за да се справят пред, с тази безпредседентна миграционна криза и идеята е през 2018 година Общото събрание на ОНЕ да приеме глобален договор за бежанците и глобален договор за а, миграцията. Комисарията за бежанците в момента разработва глобалния договор за бежанците, за да може да се справим по възможно най-добър начин с разселването на бежанци, да, при, да, да подпомогнем и на държавите, които ги приемат. Върховният комисарят за бежанците на ОНЕ получи мандат да направи предложение за глобалния договор за бежанците до 2018 година, така че много ще се радваме да чуем докъде е стигнала работата и се надяваме този диалог да продължи по системен начин от тук нататък. Давам ви думата за 15 на минути. След това ще чуем изказвания от страна на членовете на парламента и ще можете да коментирате по тях. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Поздравления първо за това, че бяхте избран за председател на тази подкомисия. Искам да благодаря и на госпожа Валенсиана за интересната и работа в областта на правата на бежанците като председател на тази подкомисия. За мен е чест и удоволствие да съм с вас днес. Благодаря. Става въпрос за размяна на мнения, за това ще се постарая коментарите ми да бъдат кратки. Господин председател, благодаря ви, че представихте контекста. Но позволете да дам повече информация за процеса и да представя предвиденото по Нью-Йоркската декларация, която е, е предвиден, е представена и структурирана по такъв начин, който да е полезен за справянето с големите потоци беженци и мигранти в целия свят и конкретно в Европа от 2015 и 2016 година. И така, Нью-Йоркската декларация бе приета през септември миналата година и за мен тя е в резултат от безпредседентните движения на хора в света, в такъв мащаб, че дори е трудно да се разбере понякога. Тя съдържа ангажименти е, за, към всички, които редовно се местят и а, ние трябва да гарантираме, че правата на човека на, на за, на всички тези хора се зачитат. Много от тези хора пътуват с, в опасни условия, през пустини, планини, през море. Така че това са ангажименти, приложими за всички хора, които се придвижват. Има и някои ангажименти конкретно за бежанците – Беженците са смятани за отделна категория, защото се намират в особено положение, в което са загубили всякаква национална закрила и не могат да се върнат у дома в резултат от преследване, конфликт или сериозни нарушения на правата им като хора. Има конкретни ангажименти и за мигрантите. Във връзка с това, трябва да уточня, че продължаваме да правим разлика между мигранти и бежанци. Нью-Йоркската декларация има две приложения. Едното разглежда подготовката за глобалния договор за подредената миграция. Това е приложение 2, а приложение 1 се отнася за глобалния договор за бежанците. Накратко за глобалния договор за мигрантите, за... тъй като вие споменахте тази тема, има и някои общи въпроси между двата глобални договора, например е, ксенофобията, която засяга както бежанци, така и мигранти. Също така и е, спасяването по море, уязвимостта на конкретни групи, например на децата, за това те да не бъдат задържани и също лицата разселени поради природни бедствия или изменение на климата. Може би знаете, че още се обсъждат подробностите около преговорите за глобалния договор в Женева. За участниците в диалога това са постоянните представители на Швейцария и Мексико. Надяваме се е, тези условия да се уточнят до края на януари месец, но още е, се обсъждат кои тематични области да се предвидят, коя организация за какво да отговаря, какво да се покрива от Нью Йорк, какво от Женева. Но нека стигна до основната тема, а именно Върховният комисариат да води реакцията на, беженци, на явлението беженци и мигранти чрез глобалния договор, който цели да предостави подкрепа и закрила на беженците, но също така да подбуди международната общност, да засили сътрудничеството си в международно отношение, по-голямо споделяне на отговорност да има за това съседните държави в конфликт да не трябва да поемат цялата тежест. И действително това е начин за засилване на солидарността. В тази рамка се предвиждат всички етапи от цикъла, свързан с разселените и бежанците. Създадохме един специализиран екип, който чисто практически да разглежда въпроса в редица пилотни държави и ситуации. Три такива е, държави сме избрали Уганда, Танзания и Сомалия. Разглеждаме и положението на други, в други места в Африка, Азия и Америка. Но освен тези пилотни държави, Основното тук е да изградим база от доказателства, за да можем да реагираме по по-добър начин на големите премествания на хора, в частност бежанци. В момента прилагаме и изпитваме рамката за реакция на миграцията. Някои елементи в нея вече присъстват в европейски контекст. Мисля, че има голям тласък тук за споделяне на отговорността, да има повече солидарност за приемащите държави. Все повече се признава, че това е много важно. Също така е добре Субектите в областта на помощ за развитие трябва да участват на много по-ранен етап. Е, говорим за разширяване, за различни решения на по-ранен етап, приобщаване на по-ранен етап, за разлика от миналото, където е, се е, прилагаха политики със създаване на бежанци, бежански лагери, но все повече искаме бежанците да участват в общностите на приемащата държава, в образованието, в поминъка, живота, достъп до, за работа, достъп до здравеопазване. Всички тези неща бележат една промяна в начина на работа, която със сигурност не е присъща само за системата на ООН. Мисля, че става въпрос за ам, по-цялостна промяна в политическата нагласа момента се намираме в първия етап за това да създадем рамка за реакция на беженците. Ние със сигурност не сме единствения участник в този процес, работим в тясно сътрудничество с държавите членки на ООН, с регионални групи държави, работим с цялостната система на ООН, с гражданското общество, частния сектор, Идеята е всичките да бъдат мобилизирани, за да създадем една по-систематична и а, равноправна система за реакция на мигрантите. Първият етап ще приключи в края на тази година. През юни са предвидени консултации с НПО. Тогава ще се свържем с гражданското общество. След това ще има диалог на Върховния комисариат през декември месец, когато ще се съсредоточим върху реакция на беженската вълна и също така по неформален начин ще обсъждаме с държави и заинтересовани страни, за да видим как, как точно да се оформи глобалния договор за бежанците. В началото на 2018 ще започнат по-официалните преговори. Надяваме се да стигнем до консенсусен документ, който ще се представи от Върховния комисар при отчитането му пред Общото събрание на ООН през средата на 2018. Този доклад ще бъде представен с е, резолюцията Омнибус за работата на ВКБОН, която ще се разгледа на Общото събрание през ноември 2018. Ето така изглежда процеса. Работим усилено за изграждане на база от доказателства за него. Със сигурност имаме много очаквания от Европа, която е политически силен е, партньор и също така е, източник на финансиране. И е, казвам това, защото ще очакваме подкрепа за целия сектор за развитие и хуманитарна дейност. Мисля, че подхода ни е съгласуван с редица инициативи на Европейския съюз, конкретно в частност Евросюр и мисля, че идните две години ще ни дадат много възможности за, за засилване на политическата подкрепа от Европейския съюз. Има много предизвикателства в наши дни, но предизвикателствата вървят на ръка за ръка с възможностите и очаквам от вас да работим заедно, за да видим как заедно можем да реагираме. Господин председател, ще спра до тук и а, съм на ваше разположение да обсъждаме допълнително аспектите. Благодаря ви за това изказване. Кой желая думата? Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Имах честа да бъда докладчик на доклад за миграцията и правата на човека в трети страни, прият в пленарна зала. А, също така този доклад до голяма степен вдъхнови и доклада за миграционната политика, който се разглежда от Комисията по външни работи. Има много елементи, които продължаваме да разработваме. Ние се опряхме на зачитането на международните конвенции и разгледахме как Европейския съюз би могъл по по-добър начин да работи заедно с третите страни, за да има по-добър по-добра интеграция и по-добре, по-добро зачитане на правата на мигрантите. Една първоначална бележка. Днес повече от всякога трябва много да внимаваме да не говорим за миграционна криза, при положение, че сме наистина сблъскани с една криза с бежанците, криза при приемането на бежанците и разселените лица, тъй като те са много повече на, дво, на брой, отколкото бежанците. И ме интересува днес, можете ли да ни кажете някои елементи за развитието през 2016 година? за да се знае дали се потвърдиха тенденциите от 2015. Аз потърсих много информация по въпроса, но не намерих достатъчно. Много ще се радвам, ако продължим да имаме диалог. Председателя спомена по-системен диалог за в бъдеще по този въпрос и парламентарната комисия по права на човека е правилното място, за да продължим работа в тази област. Освен това, имам още две допълнителни бележки. Често се казва, че Европейския съюз трябва да дава пример както навън, така и вътре в самия себе си. Аз съм силно притеснена от това как се развива законодателството в някои държави членки от, за правото на обежище и също така събиране на семейството. Двата въпроса често са свързани. Опасявам се, защото виждам, че някои държави членки изпитват все по-голяма неохота да дават статут на беженец на лица, предпочитат да дават по-субсидиарна, по-странична закрила, която варира в степента на защита. Мисля, че ако искаме да работим по един интелигентен начин, трябва да гарантираме еднакъв подход в Европейския съюз, ако искаме да работим по-нататък и с третите страни. Но работата с третите страни може да се съсредоточи и върху приемането на законодателство за закрила на мигрантите, независимо от техният статут, с проблемите за ратифициране на Международната конвенция за правото на миграционни работници и техните семейства, конвенция, която още не е ратифицирана от Европейския съюз. Освен това, трябва да работим и по приемане на законодателство за закрила на бежанците, начало с законодателство за правото на обежището, т.е. една по висока степен на съблюдаване на конвенцията за бежанците от 1957 година и трябва да кажа, че е, европейските държави членки не са само тези, които могат да го направят, защото виждаме едно развитие на е, и е, движение на маси хора в южната част на Съюза, не толкова между всички страни. Важно е да засилим усилията си в тези насоки, защото те са много важни. Госпожа Лохби. Thank you, chair. Благодаря, господин председателю. Благодаря на представителя на ВКБОН, че е тук сред нас, за да ни разясни по-близо темата, свързана с глобалния подход, що се отнася до бежанците. Искам да ви кажа, че ние от зелените сме много критично настроени към подхода на ЕС, що се отнася до, този, до тази спогодба на световно ниво, защото по-скоро се е, поставя фокус върху сигурността. На среща на високо е, ниво стана въпрос за това, че се изнася фокуса върху третите страни, а не върху тези страни, които са, се смятат за несигурни и по-скоро се говори за реадмисия, отколкото за нещо друго. Трябва а, да се върнем отново към политиката свързана с човешките права. Разполагаме с политика свързана с опазването на границите, но трябва да си има предвид и този договор свързан с миграцията. Политиката се фокусира върху споразумението между Турция и ЕС, като се изхожда от погрешната презумпция, че Турция е сигурна държава. Много често през последните месеци, та дори и година, Европейския съюз е критикуван за това, че се отдалечава от а, политиката си за човешките права. Иначе трябва да се а, разглеждат по-подробно исканията за разселванията на хора. През последните три години а, са раз е разселен много малък брой от сирийските бежанци, някъде около хиляда и няколко, най-вече в Норвегия и в други държави. Вие споменахте за пилотни проекти в Африка. Може ли да ни кажете кои страни работят в азиатския регион? Това е. В нашата работа ние много разчитаме на приноса на ВКБОН и на другите органи на ООН. Ние разчитаме на вашия съвет, на вашата подкрепа. Следващия оратор. Е, Благодаря, господин председателю. Поздравявам ви за избирането ви на този пост. Госпожо Хансен, аз бях в Нью Йорк по време на срещата на върха. Това беше много важен, много важен момент, ако искаме да работим съвместно от тази и от другата страна на Атлантическия океан. Комисарият говоря за човешките права. Този ден, този ден направи една много, направи едно много вълнуващо изказване и каза, че 60 милиона души са разселени в света. Развиващите се стр- страни също са в много затруднено положение. В декларацията от Нью Йорк се споменава необходимостта от споделянето на отговорността на световно ниво. Трябва да се осигури подкрепа на бежанците и това е предизвикателство на световно ниво, ниво, затова решението трябва да бъде намерено на световно ниво. Не трябва да се възпрепятстват по-амбициозните решения, някои държави членки не искат да поемат своят, своят дял от отговорността. Как възнамерявате вие да се справите с такива държави членки? Процесите за изпълнението ще са много важни за тази световна спогодба. Световните права, човешките права трябва да заемат важно място в тази връзка. Беше казано, че не е желателно действията да останат само на хартия. Да, човешките права са много важни, но има проблем с, с сближаването. Вчера в комисията АФЕТ и ДЕВЕ говорихме по този въпрос. Европейския парламент винаги се застъпва за, една по за един по-холистичен подход е, да се вземат предвид човешките права, солидарността и споделянето на отговорност, както е заложено в нашите договори. Но искаме да има да има подход, който да бъде прият на световно ниво за споделяне в горността. Това не се случва. 6 от 28 държави членки действат самостоятелно. Има други държави членки, които въобще не са и членки на Европейския съюз, но също предприемат действия. В член 79 и 80 в нашите договори много ясно е посочено какъв е отговор на всички тези въпроси. Европейският проблем не е свързан с броя или с средствата, ами с политическата воля. Според вас каква е ролята на Европейския съюз, що се отнася до този, тази световна спогодба? Как изглеждат нещата в крайна сметка? Ще има ли някои ангажименти, свързани с финансирането, разселването е, и така нататък? Как изглеждат нещата с реалните и конкретните им очертания? Благодаря ви, следващия оратор. Yeah. Благодаря. Добре дошла тук сред нас на представителката на ВКБОН. Темата е много важна. Според вас, как оценявате нивото на ангажираност и на участие на Европейския съюз и на ам, в всичките тези дискусии. До каква степен Европейския съюз е водещ партньор, що се отнася до провеждането на дебати и търсенето на правилни решения? Дали сме достатъчно активни? Това е първия ми въпрос. И втория ми въпрос. Миграционните потоци, и процеса като цяло, те а, а, са свързани с определени региони. До каква степен ООН взима предвид засиленото регионално сътрудничество между сегнатите страни и до каква степен тези страни са насърчавани да си сътрудничат? Да вземем предвид страни като Италия и Гърция. Те са силно засегнати от кризата. Ние трябва да покажем повече солидарност, да се използват по-засилено инструментите за регионално сътрудничество и подкрепа. Относно спогодбата, свързана с поделяне на отговорността на световно ниво, ще има нов документ, който ще предлага някои решения, свързани с сегашната ситуация, също ще я унагледи. Но а, този документ а може ли да засегне вече съществуващата фундаментална рамка на ООН? Имам предвид правната рамка, която съществува в момента. Дали ще се промени а, тази фундаментална правна рамка? Ще бъдат ли изменени някакви правни документи на а, ООН? Какво би могло да се случи? Следващия оратор. Е, też w swoich wypowiedziach e, w parlamencie, kiedy mówiliśmy o kolejnym. Благодаря ви. В Европейския парламент не обсъждаме решение след решение относно миграцията. Същото се прави в съвета. Но нека кажа, че Миграцията не е регионален проблем, по-скоро е световен проблем, тъй като мащабът е огромен и няма как да се намери решение чисто на регионално ниво. Говорим за огромния миграционен натиск 2015-16 година. Европейския съюз обединява множество държави, има огромен потенциал, съответно и бюджет. Не може една страна да се справи сама, тъй като източниците на миграция са доста далечни в повечето случаи. Но аз ще отговоря на колегата Аустревичиус – наистина може да се говори и за някаква надежда, защото проблемът се разглежда вече на политическо ниво. Разбира се, има и други проблеми, като тези с климата, но така или иначе хуманитарното измерение надхвърля регионалното. Ето защо искам да ви попитам – какво мислите вие? До сега ние по-скоро сме отреагирали на явлението миграция. Особено в конфликтните зони и зоните пострадали от природни бедствия, довели до огромен поток от бежанци – бежанци, които обикновено кандидатстват за да получат този статут в държавите от юга. Какви са мерките, които ще предложите и можем ли да говорим за падане на акцента върху самите причини за миграцията? или причините ще бъдат оставени само да станат още по-сериозни. Предполагам, че с конфликтите е по-лесно, отколкото при борбата с природните бедствия или бедността, но при военните конфликти пък ще бъде най-трудно да се намери решение в Сирия, в Ирак, например – тероризмът прави тези проблеми още по-сериозни. Има и още нещо от гледна точка на сигурността и управлението на конфликти. Е много важно да се защитават границите. Нека ви напомня, че дори и САЩ взе наскоро решение да изгради отново стена – Разбира се, едно такова решение може да се окаже ефикасно или не. Всичко зависи от това, доколко е сериозен проблемът. Но така или иначе има защо да е взето такова решение. Още по-важно е да се борим с корените на миграцията. Предполагам, че това също трябва да се мисли и по време на конференцията и изобщо при ангажимента на Европейския съюз, що се отнася до стопанското развитие на определени трети страни. Имаме подписани споразумения с африкански държави, Същевременно се водят и паралелни преговори, свързани с измененията на климата. Локпилер, prima nel suo intervento, ha Благодаря. Госпожа Лохпилер отправи критика към подхода на Европейския съюз и тя имаше право по-скоро се поставя акцент върху сигурността, а не върху солидарността. Има представите на Европейската комисия. Искате ли да реагирате? Okay, uh, good morning, colleagues. Um... Добро утро, колеги. Нека да се представя. Аз съм Алисия Сакупова и е, съм от ГД ЕКО, отдел, от който се занимава с хуманитарната с хуманитарната помощ в Европейската комисия. Ние се фокусираме само върху хуманитарните въпроси, а тук вашите членове се занимават с много повече теми. Ние се занимаваме по-скоро с бежанците и с това как да се реагира в ситуации, в, кои има, в които те имат нужда. От няколко години работим и върху дневния ред за миграцията на Европейския съюз. Той е много всеобхватен, включва много аспекти, свързани от външната политика и оказване на подкрепа на страните, от които идват бежанците и мигрантите Позоваваме се на а, Дъблинския регламент. Вече съществуват и други предложения, но няма да навлизам в големи подробности. Искам да кажа нещо а, във връзка с на, казаното от представителя на ВК Бон. От страна на комисията ние следим преговорите по Нью-Йоркската декларация, следим как се развиват нещата и след приемането и преговаряхме съвместно от името на ЕСА и на държавите членки. За мигрантите е, има някои неща, които са постигнати, но не е необходимо и още. В допълнение има резолюция, която се обсъжда и разбира се, самата същност ще бъде подложена на обсъждане един по-късен етап. Това, това глобално споразумение е свързано с бежанците. В рамките на ВКБОН има създаден специален орган, който се занимава с въпросите включени в тази спогодба. Има редица елементи, които могат да са от полза, когато говорим за оказване на подкрепа на бежанците и да им даде възможност да живеят по-добре и по-достойно. Ние напълно сме съгласни, че повечето от а, бежанците. 80% от тях се намират в страни, които са в близост до страната им на происход. Търсят се решения, свързани с самото развитие на страните, които приемат бежанци. Смятаме, че има много важни елементи, които трябва да се вземат предвид и трябва да се даде възможно бежанците да имат достъп до образованието, до трудовия пазар, да се търсят решения за тях, когато ги има такива, за да могат да се интегрират по-добре в местните общности или да се върнат в страната си на происход. Ние сме също а, новаторски настроени. Работим и с приемните държави членки. С приемните държави обсъждаме и с тях различни начини за действия в бъдещето. Много важен елемент е самата закрила на бежанците. Това, което е полезно според нас е в декларация от Нью Йорк да се отрази рамката, правната рамка за бежанците и е важно да се подчертае, че както тази правна рамка за бежанците е важна, така и рамката, отразяваща човешките права. От хуманитарна гледна точка работим върху това да се окаже хуманитарна помощ на бежанците и разселените лица. В световен мащаб се опитваме да стигнем до важни документи, да събираме информация за нарушения на човешките права, на полов признак и въобще Uh, uh, всякакви други нарушения, свързани с човешките права. Ще продължим да оказваме подкрепа на ВКБОН, както и на страните, в които се извършват пилотни проекти. Да се надяваме, че ще има достатъчно желание от всички страни да участват в процеса държавите членки трябва да се ангажират, както и гражданското общество, представителите на частния сектор, така че да можем да е, стигнем до изграждането на една по-добра рамка, свързана с е, този, с е, този договор на световно ниво, който ще е от помощ за бежанците. И така имате отговор, за да имате възможност да отговорите. I think, uh, very rich, uh, um, Благодаря. Point. Um, but I'll try and pick it up in a slight... Аз искам да засегна по-скоро тематичните измерения. Кризата с миграцията – е ясна в едно отношение. По целия свят е, върви процес на преселване. И това със сигурност е, не е правилната посока, независимо какво се случва в европейски контекст. Има множество хора, които се местят по множество причини. Няма време да навлизаме във всички тях но имайте предвид, че има 244 милиона мигранти по света, съгласно оценките на НДЕСа. Разбира се, тази цифра трябва да се разглежда в нейния контекст. Повечето от тези мигранти се придвижват по безопасен и добре регулиран път от родната страна към приемната страна. Това трябва да се има предвид. Но те са 244 милиона и от статистическа гледна точка вътрешно разселените и бежанците се включват в същата бройка – според нашата оценка има около 65 милиона разселени по света, от тях 25 милиона са бежанците. Има иммигранти, които се оказват в страни в криза, страни във война или някакво друго бедствие. Освен това, имаме измененията на климата, които също водят до такива премествания. В тази бройка от 65 милиона има около 40 милиона вътрешно разселени. Като говорим за изменения на климата и конфликти, и тук повечето са вътрешно разселени. За тях имаме законодателни норми, разработени на национално ниво, водиме се и от насоките. Преминавам към тенденциите. За съжаление, принудително разселените няма да намалеят като бройка тъй като виждаме все повече нови конфликти. В това отношение искам да отговоря и на въпроса за бежанците и субсидиарната закрила. Ние излязохме с нови насоки за статута на бежанец при въоръжен конфликт и насилие – Направихме го, тъй като понякога се смята, че тези, които бягат от въоръжен конфликт, не са бежанци съгласно конвенцията, докато всъщност повечето от тях отговарят на определението за бежанец. Вземете Сирия. Има множество разселени. Насилието е повсеместно. Със сигурност не може да се говори, че не са изпълнени условията на конвенцията. А при субсидиарната закрила също трябва да се има предвид конвенцията. Като говорим за статут на беженец, може би трябва да поговоря и за реадмисията и връщанията. Това е област, където разликата между беженци и мигранти е много ясна. Когато едно лице няма нужда от международна закрила, държавата има много по-голяма свобода на действие при връщанията. Би трябвало страните да приемат обратно своите граждани – но ние трябва да сме сигурни, че лицата няма да бъдат връщани в опасни места, където страдат правата на човека. Това е водещия принцип. Съжалявам, ако говоря твърде бързо. Um, security, also has been a... Сигурността също е важна. Ние трябва да мислим за нея. И разбира се, естествената тревога за тероризма. За насоките е важно закрилата на бежанеца да върви ръка за ръка с гарантираната сигурност и защита на границите. Със сигурност тези въпроси могат да се разглеждат заедно. Ако говорим за цялостната рамка, със сигурност намерението не е да се засяга действието на вече съществуващи норми. А като говорим за графика, то ние се опитваме просто да валидираме това, което вече се прави за бежанците. И при Световния пакт търсим политически ангажимент на държавите членки. На 19 септември миналата година 193 от страните в ООН се съгласиха да се следва този по-справедлив подход. Като говорим за презаселванията, то е ясно, че бихме искали Европейския съюз да поеме по-голяма бройка, да се помисли за допълнителни правни възможности, като стипендии, възможности за работа – за бежанците и мигрантите. Това до голяма степен ще намали напрежението и за съответните хора и за приемните общности. Освен това, ще се предотвратят вторичните противозаконни движения. Пилотните страни и места са друга тема, която ще засегна. Напълно съм съгласна, че темата за бежанците надхвърля националното. Обикновено се мисли за региона, както и за глобалните последици. Виждаме ги навсякъде. Аз съм полудачанка, полуавстралийка, страни, които са много далечни, виждате, че тези движения имат своите последици. Преди малко говорихме за Азия. Принципно говорим за пилотни мерки, но не знам доколко думата пилотни е уместна, защото в много от тези страни проблемът с миграцията е от десетилетия. Със сигурност разглеждаме Афганистан, Ирак, Пакистан, за да видим какви полки могат да се извлекат. Виждаме също така и каква е съдбата на сирийските бежанци. Разглеждаме и северния триъгълник – на Америките имаме доста натрупан материал. Наистина трябва да се борим с първопричините. В международната система има празноти. Хуманитарните организации не могат да се справят. На мен ми се струва, че Новият генерален секретар Антонио Гутиереш разглежда тази тема като приоритетна. Това беше приоритетна тема и за предходния генерален секретар. За новия генерален секретар това също ще е важно. Ще е важно за съвета за сигурност и за държавите членки на ОНЕ. Със сигурност трябва да се борим с първопричините. Трябва да направим така, че хората да нямат нужда да бягат. И накрая за ролята на Европейския съюз няма никакво съмнение, че Европейският съюз, Европейската комисия са основен партньор – на Върховния комисариат. Някои говориха за научените уроци в Европа. Те са важни, разбира се, но е важно да има и финансиране – Много е важна подкрепата и за Върховния комисариат, и за отделните държави. Необходимо е освен това да се произвежда и да се мисли за новата демографска картина и тук и по други места. Искам да използвам една от думите, която беше спомената, думата достоинство. Преди срещата на върха в Нью Йорк – ние имахме среща посветена на безопасността и достоинството. Това е много важно и за бежанците, и за приемните общности. Благодаря. Bene, grazie. La ringrazio per il suo intervento. Per... Благодаря за вашето изказване. Не знам дали колегите искат нещо да добавят. Заповядай, Ели. Благодаря, господин председател. Вие споменахте последователността. Ще ви кажа какво ме тревожи. Тенденцията Що се отнася до европейските политики за убежище и миграция, са за все по-голяма екстернализация. Виждаме го при новия договор с Турция, новите партньорства с някои африкански страни. Колегата от комисията също говори за новите предложения и за работата на СВД цели се въвеждането на проверка за недопустимост, за да може бързо лицата, които влизат в Европейския съюз, да бъдат изпратени до трети страни, без много приказки. Ние говорихме в Нью Йорк, че трябва глобално усилие. 85% от разселените са в европейски страни. Ние трябва междувременно да помагаме на тези хора да си останат в родните страни и да се справят по-добре с местните проблеми. След казаното от колегата и аз имам два въпроса. Бих искал да чуем госпожа Хансен, но и комисията. Ясно е, че Европейския съюз и държавите членки трябва да подкрепят по-доброто обучение на либийската охрана, така че да могат да се спасяват бежанците. Знаете, че те трябва да се обучат и по права на човека и някои други теми. Също така либийската охрана трябва да знае как да доведе бежанците обратно в Либия. Въпросът е къде ще отидат обаче. Ние знаем за всички жестокости, които се извършват срещу бежанците. Достатъчно е да отидете в Италия и да видите какви лечения се прилагат спрямо бежанците. Много често по телата им има следи от мъчения – така че въпросът е нима това искаме да направим. На второ място предстои голямата донорска конференция. Всъщност през октомври се проведе голямата донорска конференция за Афганистан. Тя беше много ценна за изграждането на институции, Европейският съюз обаче смятам, колкото се може по-бързо да изпраща бежанците обратно в Афганистан. Като същевременно ние знаем много добре, че в Афганистан няма сигурност. Ето това са нашите проблеми, когато искаме правата на човека да се интегрират в политиката за бежанците. Госпожо Хансен, вие казвате, че това също се обсъжда на международните заседания. Благодаря. Искам да се присъединя към това, което казаха колегите. Вие цитирахте цифрите, които показват положението по света. За нас е, е важно да разгледаме мигрантите и събирането мигрантите, които са незаконни. Знаете, че това е любима тема на Европейския съюз. Ние миналата година, например, имахме около 250 000 украинци – Фокусът обикновено е върху страните от юга, но това не отговаря изобщо на реалните движения по посока на Европа. Мисля, че е много важно да подчертаем това и да го имаме предвид, като обсъждаме световния контекст също така, като говорим за хората, напуснали родните си места. Аз използвам речника на Върховния комисарят. Това са обикновено разселените и наистина проблемът е много специфичен. Исках да се спра и на още нещо след казаното от вас – Вие обяснихте, че когато една държава откаже закрила на определено лице, това лице има и други възможности. Но току-що чухме какво каза Барбара за Афганистан. Ако не може да се направи сравнение с Европейския съюз, то е ясно, че доста от държавите в Европейския съюз са различни, така че имаш по-голям шанс в дадена държава, отколкото в друга. Отказа за статут на бежантнец не означава, че тези хора нямат нужда от абсолютно никаква закрила но това, което виждаме в наши дни, е нещо различно. Все по-големи заплахи за експулсиране. Самата аз съм французойка и мога да направя тъжното заключение, че най-вече хора от Судан и Еритрея са заплашвани с експулсиране към родните им страни. Това се прави във Франция. Какво ни казва това за международната закрила или правото на обежище? Ние трябва да не се ограничаваме само до тези понятия. Също така, каква е добавената стойност при избора на трите пилотни страни по проекта? All right, well, I'm going to duck a couple of the questions. Благодаря. Ще пропусна някои от въпросите. На първо място относно Европейския съюз бих ви отпратила към това, че през декември месец 2016 година имаше документ заглавен по-добра закрила за бежанците в Европейския съюз и в целия свят. В а, него а, Върховния комисариат прави някои предложения, препоръки, засягащи а, някои от проблемите, свързани с реакцията на Европейския съюз на по-големи движения на хора. Относно Афганистан, колегата ми Такаши, която е тук до мен в ляво, ми каза, че заместник директора на Бюрото за Азия. Ще говори в Европейския парламент утре относно регионалната ситуация в Афганистан. Напълно съм съгласна, че в Европейския съюз фокуса е върху незаконните мигранти и едно от притесненията е, че това действително е област, на която да се обърне специално внимание, въпреки че е добре да гледаме нещата в по-широк план, защото несигурността води до все повече рискове Знаем, че над 7000 души са загубили живота си, е, прекусявайки Средиземно море само за миналата година, така че проблемът е сериозен. Относно отказаните статути на беженец, Напълно съм съгласна, че всички имаме обща идея какво трябва да стане. Добре е да имаме всички съгласувана реакция на беженците, но държавите членки не могат да имат напълно еднакви действия, така че не можем да бъдем напълно прескриптивни в препоръките си, но можем да предвидим стандарти. И от гледна точка на процедурите е добре да имаме една единна процедура, в която се е, разглежда предоставянето на статут на беженец във връзка с това казах, че в Конвенцията за беженците предвиждат, се предвиждат а, някои права, които са по-големи от а, правата, ако лицето няма статут на беженец. Но това не е достатъчно за международната закрила. Има задължения по принципа за невръщане, има хуманитарни съображения, Например, може да се поиска от държавите да не връщат лица в родните им места, когато те са предмет на насилие, бунт и така нататък. Но напълно съм съгласна, че не само статута на бежанците, на беженец трябва да се вземе предвид тук. Макар, че този статут всъщност обхваща повече, отколкото често си мислям. Затова ние направихме насоки за статута на беженец, особено когато става въпрос за места с въоръжени конфликти и насилие, защото много хора, идващи от Централна Америка, могат да отговарят на изискванията за беженец, макар че често ги окачествяваме като мигранти или а, иммигрантски работници и така нататък. А на какъв принцип сме подбрали трите пилотни африкански страни? Що се отнася до Уганда, това е класически пример. Там има редица политики, които могат да се повторят в редица други държави, включително политики за беженците и за разработване на, на планове за национално развитие. Когато беженци вля... дойдат в Унганда, им се дава терен земя, на децата се предоставя образование, има всеобхватни програми за развитие и хуманитарна помощ. Освен това, в тази страна има нови притоци на бежанци, но и съществуващи, е, но и по-стари такива. Така че решихме, че това е класически пример. Танзания също от много време приема бежанци. В момента работи по прилагането на редица добри политики. Танзания се обърна към нас, освен това тя е, направи посещение в Уганда, за да види какви политики се прилагат там и да види дали могат да се приложат те в Танзания. В е, Сомалия положението е по-трудно, по-сложно, но ние смятаме, че не бива това да ни плаши. Освен това има много голямо репатриране на доброволен принцип. Ето за това избрахме тези три страни, но разбира сме, сме отворени да разгледаме и много други ситуации, не само за пилотни държави, но и просто за да откроим някои най-добри практики или пък е, къде има важни пропуски в областта на рамката на ОНЕ за реакция на беженците. Благодаря ви. Е, благодаря, госпожо Хенсен. Благодаря, че отговорихте на втория кръг въпроси от страна на членовете на парламента. Още веднъж ще кажа, че бихме искали да продължим постоянно с диалога, който да е задълбочен, за да знаем как точно да реагираме през следващите години на проблеми, които със сигурност няма да спрат сега. Ще се опитаме да разпространим документа от 2015 година, за да може всеки да има копия от него. Благодаря, закривам заседанието и ще се съберем отново.